Szanowni Państwo, pozwalam sobie <clears throat> otworzyć pierwsze... Дами и господа, обявявам за открито първото заседание на нашата комисия по регионално развитие, учредително заседание за новият мандат 2009-2013. Искам да ви напомня, че Нашата комисия в този състав и в тази форма съществува едва за втори пореден мандат, защото преди нашата комисия бе само част от комисията по транспорт. И така имаме 5 годишен опит като самостоятелна пълноправна парламентарна комисия. Днес започваме нов мандат. За мен е чест да съм председател на тази част от заседанието, защото председателя и първият заместник председател липсват. Аз бях втори заместник-председател и поради това на мен се пада честа днес да съм председател по време на първата част от заседанието. Сега ще мина на английски. Искам да ви информирам и да ви напомня, че целта на заседанието е учредяването на бюрото на комисията. Ще бъдат проведени избори. Разбира се, първо трябва да изберем председател, след това заместник председателя. Ще ви напомня, че според правилника, ако имаме един кандидат за един пост, е възможно да се гласува чрез аплодисменти. Разбира се, има и друга възможност за тайно огласуване – това може да стане по искане на поне 8 члена на комисията. Това въжи както за избора на председател и на заместник председателя. И така, нека да преминем към изборите. Първо, Искам да видя дали е на лице кворум в залата, дали заседанието може да гласува за нов председател на комисията. И така ще моля секретарията да ми даде информация дали е на лице кворум. Получих информация, че е на лице кворум, за да организираме изборът на нов председател. Следващ процедурен въпрос – номиниране на кандидатури за председател. Ще ви попитам. Кой ще направи номинация за председател? Господин Листерой, координатора на групата на НП. Благодаря. Регионалното развитие е много важна комисия. Както казахте, това е вторият ни мандат. От името на ЕНП искам да предложа госпожа Хюбнер. Тя е наскоро избран депутат, но е много квалифицирана в тази конкретна и важна сфера. Ето защо тя ще даде много добър принос към нашата работа и добре ще се справи с задачите на комисията. И така, НДП иска да предложи госпожа Данута Хюбнер за председател на тази комисия. Благодаря. Благодаря. Според правилника трябва да попитам члена, който е номиниран за кандидат, дали е съгласен да се кандидатира за поста председател. Да, съгласна съм. Казва кандидата и така кандидатът е съгласен, казва председателят. Изпълнени са всички реквизити в правилника. Имате ли други забележки и предложения за председател? От политическа гледна точка това е възможно. Имате ли други забележки, колеги? Моля да се представите. Заповядайте. Франсуа Фрон... Фонси от групата на Зелените. Разбира се, че ние сме съгласни с предложението на групата. Имам предвид кандидатурата на НЕП, я приемаме в светлината на общо споразумение – но имам въпрос. Госпожа Хюбнер до сега бе европейски комисар. Първият въпрос, който трябва да се разгледа от комисията е въпрос, който тя е проучвала като член на колегиума на комисията. Няма ли тук проблем, свързан с препокриването на нейните функции в това отношение? Какво ще направим? Благодаря. Ще задам въпроса на госпожа Хюбне да даде отговор. Аз още не съм председател на комисията, така че не мога да правя предложение по този конкретен въпрос. Но според мен, при положение, че има възможност за конфликт на интереси, можем да потърсим решение и по време на изслушването, ако аз бъда избрана за председател на комисията, мога да помоля някой от моите заместници да бъде председател на това заседание, когато се обсъжда този въпрос, ако колегите от Зелените настояват за това. Това е едно от евентуалните решения. Категорично смятам обаче, че когато ставам депутат в парламента и председател в тази комисия, това само по себе си не поражда конфликт на интереси. Мога да ви уверя, че ще направя всичко възможно да избегна подобно положение и да избегна възникването на подобни съмнения. Категорично смятам, че ако се спазват и правилата, това само по себе си е гаранция, че ще се избегнат подобни проблеми. така, надявам се, че ще намерим решение на този конкретен проблем, който бе повдигнат от колегата. Благодаря. Благодаря. Няма други забележки. Не бе направено предложение за тайно гласуване и така обявявам кандидата за избран за поста председател на комисията. следует... Uh, uh, Благодаря ви. И сега трябва да продължа заседанието. Следващата задача е избор на четиримата заместник-председатели. Доколкото разбирам, няма промяна в кворума междувременно, така че не трябва отново да преминаваме през тази процедура. Първо, искам да попитам дали има кандидат за поста първи заместник председател на комисията. Госпожа Квел, заповядайте. Благодаря, госпожо Хюбнер. Първо искам да ви поздравя за това, че сте избрана за председател на Комисията по регионална политика. Желая ви всичко най-хубаво. Очаквам да си сътрудничим заедно с вас. Надявам се, че промяната ви от комисията към парламента няма да ви затрудни. И ще можем да доразвием в бъдеще нашите идеи за бъдещата структурна политика. Предлагам господин Джорджо Ставакис за първи заместник председател от името на нашата група. Според мен той ще бъде един надежден, стабилен първи заместник председател, той е от Кипър и има доста голям опит с структурната политика. И така той е нашата кандидатура за поста първи заместник председател. Благодаря. Доколкото разбирам от Костанца, господин Ставракакис е съгласен да се кандидатира. Господин Ставракакис, заповядайте. Приемам кандидатурата. Добре, следващият ми въпрос. Има ли други кандидати за длъжността първи заместник председател? Няма. И така можем да пристъпим към гласуване чрез аплодисменти. I am reminded that I should loudly say that we have also received from all the candidates. Напомниха ми, че трябва на слушание да обявя, че сме получили от всички кандидати декларация за финансовите интереси. Това е важна информация за вас, да знаете, че всички изисквания са изпълнени. И така да минем към следващият кандидат. Пристъпваме към избор на втори заместник председател на тази комисия. Господин Ван Нистерой отново има думата. Благодаря, госпожо председател. Първо, искам да изразя удоволствието си, че вие сте избрана за председател. Ще предложа нашият кандидат за втори заместник председател. Предлагаме Маркус Пипа. Той работеше в парламента и по време на предишния мандат и е работил доста активно в тази комисия в миналото. И така господин Маркос Пипа е нашият кандидат за втори заместник председател. Ще попитаме Маркос Пипъл дали е съгласен да се кандидатира за този пост. Госпожо председател, поздравление от мен. С удоволствие ще заема тази длъжност е, и ще стана част от вашия екип. Благодаря. Следващият ми въпрос е, има ли друг кандидат за втори заместник председател на комисията? Ако нямаме, нека да гласуваме чрез аплодисменти. And I would like to invite Marcus to sit beside us. Ще поканя Маркус да седне отпред на президиума. Минаваме към избор на третия заместник председател. Заповядайте. Инес. Добър ден, госпожо председател. Искам да ви поздравя за това, че сте избрана за председател на Комисията по регионално развитие. Добре дошли в нашата комисия. Групата АОДЕ издига кандидатурата на госпожа Фелис Хюсменева за трети заместник председател. Тя бе член на Комисията по регионално развитие по време на предишният мандат бе заместник-председател и тогава. Ние подкрепяме нейната кандидатура. За съжаление, тя днес не може да е тук в залата поради лични причини, за което се извинява. Помолиме да ви предам, че тя приема кандидатурата. Благодаря за изказването. Има ли други кандидати за длъжността? Трети заместник председател. Ако няма, можем да гласуваме чрез аплодисменти отново. And we proceed to the uh, last vote, which is... На последно място избор на четвърти заместник председател на комисията. Има ли номинации за тази длъжност? Заповядайте, колега. Госпожо председател, зелените предлагат Микалис Трилеполос Той отговаряше за ресора Балканския полуостров и Средиземно море. Искам да ви поздравя, госпожо председател, за това, че сте избрана за председател и ви пожелавам успешен мандат на вас и на вашето бюро. Благодаря. Ще попитам господин Тремополос дали е съгласен да се кандидатира за тази длъжност. Аз също на свой ред искам да ви поздравя за избора ви за председател и да кажа, че приемам своята кандидатура. Благодаря за изказването. Има ли друг кандидат за тази длъжност? Ако няма, можем да пристъпим към гласуване чрез аплодисменти. Искам да благодаря на всички за бързо свършената работа. Ако ме позволите, накратко искам да ви благодаря за доверието, което оказвате в мен. Аз ще съм на разположение, ще, бъда, ще работя ефикасно и конструктивно като председател на тази комисия. Разбира се, ще трябва да работим заедно и да постигаме консенсус по съвместните предизвикателства, пред което сме изправени, да постигнем една съвместна визия между политическите групи. Ще надграждаме върху успехите на тази комисия от миналото. Тя работи активно през изминалите 5 години. Надявам се, че ще водим не само политически дебат, нещо, което ще е важно за едните години, но и ще свършим конкретна работа в нашата комисия. Аз поемам ангажимент да защитавам всичко, за което настоява нашата комисия и да създадам добър дух за работа в тази комисия. Благодаря. Сега, доколкото разбирам, можем да пристъпим веднага към второто ни заседание, редовно заседание и така официално обявявам за закрито това заседание, учредителното заседание. Откривам обикновеното ни заседание за което има проект на дневен ред, който е раздаден. Доколкото разбирам, вие разполагате с него. Първата точка е приемане на дневния ред за заседанието. Искам да ви кажа, че не сме получили предложение за промяна на дневния ред. Ако Нямате възражение. Считам дневния ред за прият така, както е бил раздаден и така. Имате ли предложение за промени? Не. И така дневният ред е прият. Благодаря за което. А нека сега да кажа, че протокола за заседанието на Комисията по регионално развитие от 16 април 2009 е, година е, е разпространен. Той е само за ваша информация. И можем с това да преминем към точка трета от дневния ред съобщение на председателя. Бих искала да кажа три неща. Първо, Що се отнася до становището по бюджета, много спешен въпрос в нашата работа през следващите няколко седмици. Имахме предварително номиниран проект, докладчик за становището за бюджета, госпожа Петре от НП, обаче тя не бе преизбрана. Затова се сблъскваме с едно затруднение. Казвам затруднение, защото действително нямаме много време. Трябва да приемем това становище, но ни е необходим и докладчик в такава ситуация, когато времето е кратко и когато въпросът не е особено спорен и сложен, обикновено председателят се предлага за докладчик. И действително това е предложението, което аз ви правя. Съгласни ли сте председателят на комисията да се води и докладчик за проектостановището по бюджета за 2010 година? Даламбер? Благодаря, госпожо председател. Иначе сте напълно права. А, така е, госпожа Петра не бе преизбрана. И е, все пак е, е необходимо нашата комисия да си изиграе ролята в е, изготвянето на бюджета. Трябва да дадем своето становище. Това, което вие предложихте е правено и по-рано, обикновено председателят поема ролята на докладчик, за да може на време да приемем становището. Разглеждам документа в момента и има един въпрос, който искам да подчертая. Като комисия по регионални въпроси, обикновено в миналото сме предлагали по няколко пилотни инновационни проекта за финансиране. Председател, мога ли да ви прекъсна? Всъщност ние ще обсъждаме това предложение. Нека сега първо да обсъдим само въпроса за докладчика. Да, действително процедурата е приемлива. Ще направя коментари си по-кратко. Госпожо Шретер. Благодаря, госпожо председател. Първо, вие току-що заявихте, че ако има конфликт на интереси, тогава ще откликнете на реакциите. Ако вие като председател поемете тази отговорност, мисля, че това ще е проблем. Мисля, че би било по-добре някой от заместник-председателите да поеме този въпрос или да се реши от групите, независимо от това, че ни е необходима и основна дискус... фундаментална дискусия. Благодаря за този коментар. За мен това не е проблема. Ако искате, тогава да предложим първия заместник председател за докладчик. Има ли други коментари? Госпожа Крел? Благодаря, госпожа председател. От името на нашата група бих е, предло... подкрепила предложението председателят да е докладчик. Не мисля, че това би създало затруднение, защото поне през е, последните една-две години при е, обсъждането на бюджета не е имало каквито и да било, не е имало конфликти между нашата комисия и Европейската комисия. По-скоро е, парламента и Европейската комисия е, имаха е, неразбирателства с съвета. Е, така че е, е, мисля, че може просто да ви информираме за пилотните проекти, които включихме миналата година в бюджета и е, да поискаме гаранции те да се включат. Това са проекти, които спомена и господин Ван Нистелрой, защото а, те са две годишни проекти. А, добре, а, по съдържанието а, ще обсъждаме в а, точка 5. Има ли а, коментари по предложението на госпожа Шетър? Да. Благодаря, госпожо председател. Аз съм докладчика по бюджета за следващата година и в своя капацитет на заместник член, скромен заместник член на тази комисия, бих искала да подчертая, че всъщност основният ни дебат тук е с съвета. Проекто бюджета се изменя от членовете на парламента. Предварителният проект бюджет е важен важен работен материал и не смятам, че има каквито и да било проблеми. Е, новият председател е, е, и бивш комисар по политиката за регионално развитие да бъде назначен за докладчик по този въпрос. В крайна сметка, тук се обсъжда проекта бюджета. Целта е да се обсъди проекта бюджета, изготвен от съвета в началото на юли. Благодаря много за коментара. Има ли други коментари? Добре, е, госпожо Шретер, продължавате ли да а, поддържате своята позиция? А ако да, тогава въпросът ще бъде обсъден на срещата на координаторите. Групата на зелените поддържа своята позиция. Добре, този въпрос ще бъде обсъден на заседанието на координаторите, което ще се проведе веднага след редовното заседание на групата. А сега е, ще кажа само, че проект е, крайният срок за измененията е 10 август. Гласуването по проекта становището ще се проведе началото на заседанието ни на 2 септември, защото времето ни е ограничено. Въпроса за докладчикът ще бъде обсъден на заседанието на координаторите. Второто ми съобщение по тази точка от дневния ред е свързано с изслушването на новия комисар по регионална политика. Както може би знаете, на 9 юли председателския съвет се съгласи да използва улекотена процедура за това изслушване. И е, номинирания комисар ще се яви пред нашата комисия на 2 септември. След това ще следва заседанието на координаторите, на което ще оценим как е протекло изслушването и ще е, представим е, резултатите от тази оценка пред председателския съвет и с това ще е, приключим. Ще си играем своята роля в този процес. След това, третата точка, която исках да спомена тук, е, е свързана с документ, с който разполагате. Документ за кохезионната политика – Има също няколко коментара, които ще са ви полезни, но за сега са на лице само на английски. По... През септември всички останали езикови версии, версии ще са на лице и ще ви бъдат изпратени по електронен път. Ще намерите в този документ информация за политиката, по която ще работим тук и основните аспекти на тази политика, както и информация по практическото функциониране на комисията. Също има информация за секретарията, за ролята на съветниците към политическите групи и други въпроси. Ако ви е необходима допълнителна информация и по политиката, и по комисията, Секретарията е на ваше разположение, когато ви потрябва. Това бе третото нещо, което исках да съобщя. А сега преминаваме към точка 4, ако нямате коментари по казаното. И точка 4 е утвърждаването на графика на заседанията за 2009 година. Графикът също ви е раздаден и искам да ви информирам, че този календар бе прият единодушно от предната от комисията по време на предния мандат. Ако няма предложение за промени, тогава няма нужда да се гласува и ако няма такива предложения, тогава можем да считаме, че всички е, оставащи е, дати за заседанията на комисията през 2009 година се приемат. Няма коментари по тази точка от дневния ред. В такъв случай е, графикът се счита за прият. И с това бих искала да преминем към точка 5. Бюджета за 2010 година. Раздел 3. Разбира се, това е много важен е, момент в годината, много важен елемент от работата на нашата комисия. Междувременно секретариатът изготви е, проекто становище за председателя, което ви е раз... раздадено. И бих искала да а, е, повторя, че а, крайния срок за изменение вече, за подаване на измененията вече е установен, съобщен ви е и ще гласуваме по измененията на 2 септември на следващото заседание на комисията. А сега откривам дебата, защото от направените коментари и от госпожа Крел, и от господин Ван Нистелрой – разбрах, че има коментари по същество, по текста. Откривам дебата. Е, Благодаря, госпожо председател. Не мисля, че дебата трябва да е прекалено дълъг, защото много от въпросите вече са обсъдени от е, Комисията по регионално развитие, например пета точка. Естествено, ако съвета ще намали бюджета за регионалната политика, е необходимо да реагираме по начина, по който сме планирали. Ние трябва да направим така, че бюджета ни да остане на нивото, на което бе предвидено. Така че е добре, че се предвижда този текст. Там съвсем ясно става дума, че искането идва от нашата комисия. Сега искам да коментирам четвърта точка. Ние сме много загръжени за тази тема. А, миналата година е, имахме възможност да работиме по иновативни проекти. Избрахме си три теми. Първата беше сближаването на глобално ниво на световно ниво, като много се интересувахме от този въпрос. Искахме да видим как през последните 30 или 40 години сме работили по въпросите за сближаването, дали се е получило реално сближаване в Съюза и какви са полуките и дали подобна политика може да се разгъне на световно ниво, да работим с Обединените нации. Започнахме този проект и той е две годишен и ако искаме да получим някакви позитивни резултати от него, трябва да имаме и той трябва да стане постоянна точка в бюджета, да имаме постоянни средства. Тук е споменат също и пилотния проект Еразно, където се дава подкрепа за управленски кадри на регионално ниво, което е много важно. И третия проект е за конкретно положението на общностните рома в Европейския съюз. Сега, в 2010 за Еразъм не се предвиждаше средства, няма бюджетна линия. И затова искаме да подчертаем не само точка 4, а през септември, възможно най-скоро искаме да получим информация за това какво се случва, до къде е стигнала комисията. Имаше много ентусиазъм в нашата комисия, но въпрос е до къде сме стигнали, къде, на къде вървим. Надяваме се, че 2 милиона за този проект ще бъдат включени, но също така искаме да чуем и какво въобще се случва с този проект. Да, Констанция Крал, моля. Благодаря, госпожо председател. Искам също да напомня, че трябва да направим така, че пилотните проекти, които бяха залегнали в бюджета миналата година, да продължат, т.е. да имат необходимата финансова подкрепа. И ще бъде много полезно, действително, ако комисията може да ни подаде доклад за това какво е свършено до тук. Мисля, че тази година е, нормално пилотните проекти са така две години е, няма да започваме да предлагаме нови пилотни проекти, а да видим докъде е и как върват е, тези, които започнахме миналата година, как се изпълняват и след това вече да започнем да мислим за нова стратегия за резултатите и полките от тези про- проекти и за така да планираме работата си в бъдеще. Според мен така трябва да процедираме. И в такъв дух трябва да, да формулираме и проекто становището. Да си има предвид и този момент. Да, моля, заповядайте. Чувате ли ме, пита оратора? Искам да попитам нещо. Доколкото знам, 2010 проектът е, бюджета предвижда средства за Джаспърс и Еразъм, двата пилотни проекта. Доколкото знам, страните членки трябва да предоставят цялата документация, свързана с регионалните фондове до края на миналата година, точно. И тогава комисия, след това комисията трябва да анализира как те са извършили плащанията си и какви възвръщания на суми ще има. Обаче за кохезионните, за проектите по кохезионния фонд, там още не са приключили графиците. Страните членки не всички са предоставили още документацията. И всъщност няма никъде не се казва каква е изпълнението на програмите от регионалния фонд за страните членки, и какво се случва с средствата там. Та, въпросът ми е, когато дискутираме бюджета за 2010 може ли да знаем нещо за структурните фондове 2004-2006? Документацията е представена от страните членки миналата година. Този въпрос дискутиран ли е в комисията по време на предходния мандат или не? Да, още някой искаше думата? Да, благодаря, колеги. Моя въпрос е в духа на предходния. Има информация, че не постъпват средства. И е много важно, когато дискутираме проекто бюджета, да е ясно дали ще е финансирането или няма да има нужда от финансиране. Затова е, исках да подчертая, че имаме нужда от още информация – Имаме доста точна информация за това, що се отнася за средствата, но искаме ясно да се знае все пак и какви пари са останали при, при, при изпълнението на проектите. Uh, you, uh, Благодаря. Аз ще говоря на унгарски. költségvetési egyeztető eljárásról röviden uh, Колеги, искам да кажа нещо за процедурата за... Иш мегтárgyaltuk, és a parlamentnek... За помирителните заседания за определене на бюджета. От страна на парламента ние направихме едностранна декларация, с която приветствахме стъпките на комисията, която гарантира, че ще ускори плащанията или поне ще се опита да го направи. Още през пролета парламента настоя да бъдат взети мерки. И много се радвам, че бе поставен въпроса тук, че не е достатъчно страните членки само да разходват средствата, те трябва да обърнат внимание на ефективността на процеса т.е. дали се използват средствата за постигане на целите, защото средствата се, на дънокоплаците се отпускат за определени цели. И също така искам да обърна внимание на факта, че бюджета, по който работим в момента, се определя в един контекст на криза. Европейската комисия се опитва да предложи редица планове в помощ, да отпуска средства, но не може да пренебрегне факта, че в кохезионните фондове има огромни средства, които могат да се отделят за цели, които биха подпомогнали преструктурирането на економиката. Въпросът е дали нашите програми отговарят на тези цели. Е, знаем, че те са много разнообразни, но все пак трябва ясно да, изтигнем, да изтъкнем, че страните членки могат да обмислят отново програмите си, да ги направят по-целенасочени с цел да се увеличава брутния национален продукт, да се подпомагат е, малките и средни предприятия, да се създават нови работни места. Европейския парламент на по време на е, процедурата на помирителния комитет е, направи такава едностранна декларация, бяхме уведомени от съвета, че той е, гледа с разбиране на този въпрос и тъй като той е много важен, съветът ще обсъди темата през септември и евентуално ще се потърси двойна подкрепа. Доколкото знам, идеята и така духа на работата на нашата комисия, работата по тази тема съответства изцяло на философията на, на нашата задача. Аз не се съмнявам, че ще отделяме внимание на въпросите за регионално развитие и трябва да използваме всички възможности за всички марш, възможности за марш на маневри в рамките на програмите. Аз лично подкрепям изцяло проекто становището. Äh, Благодаря. Според мен е, Комисията по бюджета ще има цифрите и данните за реалното изпълнение и вероятно за нас няма да е трудно да получим тази информация. Един коментар имам сам. Когато получаваме данни, ние получаваме данни за 2008. А през 2008 много оперативни програми току-що бяха одобрени – и е, вие знаете ли, може би още не знаете, но за 4 седмици ще знаете, че е, начално, началният период за програмите е много труден, така, за момента на започване. Така че е, използването на средства през 2008 едва ли ще изглежда толкова добре, колкото на нас не се иска. И в такъв смисъл не бива да се реагира бързо, не бива да се урязват средствата, защото не бива да се прави директна връзка с бюджета 2009-2008. Знаете, че има правилото N плюс 2 или N плюс 3 дори. Тоест регионите започват програмите, но всъщност се нуждаят от средствата след 2, дори след 3 години. И за да може това на практика да се случва, трябва да се предвидят съответните финансови ресурси достатъчно рано, защото в противен случай а, не може непрекъснато да, из, да махаме средствата, т.е. средства, които в 2009 не са използвани, не могат да бъдат използвани в 2013, защото няма да имаме никакви средства. Та, от една страна трябва да настояваме програмите да работят бързо и ефективно, в духа на целите, които се определят тук в парламента, но от друга страна трябва да направим така, че и да ги има тези средства, за да могат те, когато са необходими, да бъдат разходвани. И по мой опит, комисията има много добър поглед. Т.е. те знаят кога да отпускат парите. И когато на моменти се получава недостиг, те могат с допълнителен бюджет малко по-късно да ги отпуснат. Но като цяло е добре да следваме политиката на нашата комисия, т.е. в проекто бюджета в пленарна зала да се, се, се застъпват винаги тези цифри, които сме проведели, защото всъщност съвета не винаги работи в интереса на регионите. Благодаря. Благодаря. Други изказвания по въпроса за бюджета има ли? Искам да попитам, има ли представител на комисията, който да иска да вземе думата? Ако не, можем да изпратим цялата налична информация възможно най-бързо и секретарията ще се покрижи за това. Госпожа Шетер, имате думата. Ще бъда кратка ще внесем изменения от името на зелените. Според нас много от средствата не постигат нашата цел за климатичните изменения. Много често според нас е, има нарушение на екологичното законодателство. И това ще е и духът на измененията, които ще предложим искаме бюджетът да се предвижи в тази насока. Няма да предлагаме нови бюджетни пера. За момента приемаме това, което вече е договорено, а това, че пилотните проекти трябва да продължат за период от две години да бъдат завършени. И така, ние подкрепяме групите, които подкрепят тази идея. Ние предлагаме пилотните проекти да продължат и двата. Има ли други забележки? Не. И така, секретариатът ще набере изискваната информация и ще ви изпрати максимално бързо. Ще потвърдя, че комисията подготвя предложения за предварителни плащания и поемане на финансови ангажименти за едната година. Тя ги използва на базата на фактори, като етапът, на който се намира всяка от оперативните програми, също и опитът натрупан в миналото, за да вземе съответната решение да направи точна преценка. Какъв е срокът за изменения? 10 август. Още веднъж ще потвърдя това. Благодаря. Минаваме към последната точка от дневния ред. Точка разни. Имате ли предложение по тази точка? Ако нямате, мога да обявя заседанието за закрито. Ще помоля представителите на бюрото и координаторите да останат за заседание на координаторите. На всички останали